Вече е 3.10, затова по-добре да започваме работа. Искам да ви приветствам всички с добре дошли. Благодаря на унези депутати, които успяха да дойдат на време за днешното заседание на комисията. Преминаваме към първа точка от дневния ред. Има ли коментари от ваша страна? ако няма коментари, приемаме дневния ред. Няма съобщение от моя страна. Можем да преминем в такъв случай на трета точка от дневния ред. Представяне на отчет относно командировката на комисията АФЕТ в Норвегия. Проведе се преди две седмици тази мисия. 11 членове от АФЕТ, Кристиан Тампреда, Дорофин Залика и Гил Вачкан Кавакаски и Хавия Нат бяха членове на мисията. Имахме и е, Богдан Сваевски, Ана Гомеш и Пол Маспайт от СЕДЕ бяха също на мисията. Също така и председателя на делегацията сътрудничество с държавите, в това число Норвегия Йоан Дуаман от ЕКАРЕ също беше с нас. Мисля, че комисията, мисията ни позволи да засилим отношенията си, особено по отношение на политическите въпроси, въпросите на сигурността и отбраната. Имахме редица срещи на високо равнище, включително с министъра на външните работи, на отбраната и директора на норвежкото разузнаване. Това беше последвано от диалог с представители по места и срещи в щабът на НАТО, НАТО, основната въздушна база на Норвегия, съвместния център за издирване и спасяване, Норвежкия полярен институт, бреговата охрана, Арктическия съвет и така нататък както и в Свалбардската сателитна станция, която е най-голямата сателитна наземна станция. Също така проведохме обсъждания с мозъчни тръстове в Осло и също в университета в Свалбард, който е най-северният университет на света. Искам да благодаря на представителите на Норвегия тук в Брюксел и на норвежкото правителство за това, че организираха отлична програма заедно с секретарията на комисия АФЕТ. Мога да кажа от името на всички наши колеги, че едва ли а, някога сме били свидетели на толкова добре подготвена мисия в държава. В Норвегия наистина нещата бяха добре подготвени. Надяваме се един ден да можем да върнем жеста и да бъдем също толкова гостоприемни, колкото бяха и норвежците. Също така мисията показа, че си струва да се пътува не само до столицата, когато посещаваме дадена държава. Мисля, че научихме много повече за Норвегия в различните градове и Свицбаген, което също е уникално място и в Свалбард. В понеделник на 27 август имаше прес съобщение с това ще приключа бележките и ще дам думата на други колеги, които биха искали също да кажат няколко думи. Искам да приветствам и с добре дошли представители на Норвежкия парламент на това заседание. Кой иска да се изкаже? Ана Гомеш. Благодаря, господин председател. Напълно съм съгласна с вас. Това беше отлична визита. Искам да благодаря на норвежките домакини според мен беше особено интересно и надхвърли моите очаквания. По-специално поради огромния потенциал, който виждам в по-задълбоченото сътрудничество между Европейския съюз и Норвегия. Аз разбира се желая Норвегия да е член на Европейския съюз, но тя не е. Въпреки това, вече съществува интензивно и засилено сътрудничество. Интересно бе да се види, че много от нашите политически събеседници в Норвегия размишляват относно Брексит и са още по задачени от нас какво точно е накарало Великобритания да предприеме тази стъпка и може би ще излязат в статус като Норвегия. Норвегия обаче казва първа, това е смехотворно. Нека да не бъдем част от изграждането на правилата в Европейския съюз. Те не могат и да го правят норвежците, тъй като не са членове на Европейския съюз, но въпреки това взаимодействат до голяма степен с Европейския съюз. И те виждат, че ако Великобритания излиза от Европейския съюз, ще се наложи батальон и персонал да заделят, за да се постигне поне минимално сътрудничество. Мисля, че от стратегическа гледна точка беше важно да обсъдим въпросите за сигурността и отбраната поради две основни причини. Първата е, че Норвегия е пряка съседка на Русия има също сътрудничество с Русия в няколко области, като рибарството, научните изследвания и така нататък. Но от друга страна, много добре знае какви са политическите съседи от другата страна на границата. Така че тук се вижда двойственост, много интересна двойственост в отношенията на Норвегия. От една страна Норвегия е член на НАТО, и с всичките свързани с това членство задачи. От е, една страна има диалог с Русия и от друга страна, другият фактор, който е свързан с Русия, но и стои зад взаимоотношенията с Русия, е нещо, което научихме, е, когато посетихме Свалбард. А именно, че изменението на климата, макар че някои глупави хора твърдат обратното, се случват тези изменения се случват и водят до големи последици, значителни последици е, в областта на стратегията за сигурност и отбрана, защото се отварят нови пътища през Арктика в близко бъдеще. Това би могло да означава много предизвикателства не само във връзка с опазването на околната среда, но и много други неща, които стоят за този въпрос. Един голям проблем, който бе споделен, е въздействието на пластмасата. По какъв начин тя се отразява на цялата биологична верига? По какъв начин може да се наблюдава и да се измерва присъствието на пластмасата чрез научно-следователските институти? Беше много интересно също да видим сътрудничеството, което се осъществява с Русия, но също така и с Китай. Това видяхме в Свалбард. Там ни казаха, че Китай има присъствие по отношение на научните изследвания. И Китай, и Русия, и други държави, всички държави всъщност се интересуват от научните изследвания, ние се интересуваме по какъв начин научните изследвания обхващат и други области. По-конкретно, стопенето на ледовете в арктическия регион. Мога да кажа, че това е един много важен проблем, по-важен от всякога. Трябва да има взаимоотношения, които Норвегия вече е изградила с основни действащи лица, като Китай и Русия в тази област. Това е още една причина, поради която ние трябва да отделим необходимото внимание на сътрудничеството си с Норвегия. Посетихме това изключително съоръжение, сателитно съоръжение в Свалбард, видяхме антените, които получават информацията от спътниците и обработват тази информация чрез различни субекти, било то в Норвегия или в Европейския съюз, ЕМСА и други частни, частноправни субекти. Беше наистина удивително да видим света на научните изследвания, който се развива там, инвестициите в технологиите – инвестициите, които са направени съвместно между норвежките власти и частния сектор. Има различно сътрудничество, интензивно с Европейския съюз, ЕНИСА, ЕСА, ЕМСА вече бяха споменати. Виждам и огромен потенциал, който отива много по-далеч от науката и цивилните приложения. Благодаря на Ана Гомеш за нейните коментари. Други колеги искат ли да добавят нещо? Ако няма други коментари, искам да направя заключение. Отлично пътуване, добре организирано, голяма принадена стойност. Би следвало да продължим да работим тясно с норвежките колеги, както на равнище на правителството, норвежкия външен министр винаги е добре дошъл в нашата комисия АФЕД. Преминаваме към четвърта точка от дневния ред. Ще разгледаме проекто становището си по отношение на междиния доклад за многогодишната финансова рамка – за периода 2021-2027 година. Това, този доклад ще е първата официална реакция на парламента на представения документ от комисията от 2 май. Ние а, се съобразяваме с предишни становища, като за външните инструменти за финансиране, както и предишното становище за МФР, прието през януари. Нашия докладчик е Марития Схаке. Тя не може да присъства днес и ме помолиха от група Алде да изчита нейния текст. Има ли някой от Алде? Сега ще изчета на Марите текста. Statement by the rapporteur on the Изявление на докладчика Маричес Хаке. С оглед на глобалните предизвикателства пред АС е необходимо да гледаме на бюджета чрез външнополитически ъгъл. Външната политика се нуждае от достатъчни средства. Заедно с това разпределението трябва да е в състояние да отговори на нашите цели, да ни даде възможност да защитим ценностите си. Въпреки искането за гъвкавост, комисията не прави предложение за бъдещата управленска структура за администрация на разходите за външна политика. Затова парламента не би трябвало да предприема позиция, която да подкопае позицията му при предстоящите преговори. парламента трябва да играе конструктивна роля е, в политическия контрол. Ясни цели, оценка и наблюдение имат ключово значение за по-ефективно изразходване на средствата. Като председател на работната група за инструмента за външно финансиране, разчитам да плодотворна работа с вас по европейското външно финансиране по конкретното досие за МФР и всички досиета, свързани с инструментите. Това беше изказването на Маричес Хаке и сега ще дам думата на колеги, които са се записали в списъка за изказване. Никой не се е записал в списъка за изказване и затова искам да попитам, иска ли някой да добави нещо? Господин Панцери, заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря на вас запрочетахте бележката на колегата с Хаке. Аз ще направя три съображения. Първо, необходимостта за значително увеличение на средствата за външна дейност, като целта е външната политика да, да, да играе своята роля. В този контекст е необходимо да предвидим нови инструменти, при положение, че парламента упражнява непрекъснат контрол. Работната група по финансовите инструменти, председателства на докладчика, няма мандат за контрол върху инструментите. Второ, много е важно да разполагаме с повече гъвкавост, така че да се мобилизират средства с оглед на непредвидени ситуации. И що се отнася до доверителните фондове, ще се спра само на един въпрос. Европейския фонд за мир от 10 милиарда и половина, който е отделен от общия бюджет, е, има за цел да отговори на ситуации свързани с сигурността и отбраната. И тук аз предлагам да се промени името или пък да се промени целта, за да стане, това, е, за да стане то инструмент, който защитава мира много е хубаво ще бъде този инструмент да бъде независим, за да може да бъде предмет на контрол от страна на парламент. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Панцери. Кой друг би искал да вземе думата? Госпожа е, Лозунг. Тя дойде, видя и заговори. Да, госпожа Шаке не е тук, но аз следвах е, развитието тук на обсъжданията в, е, на екраните. Искам да и благодаря за становището. Ние може да подкрепим това становище до голяма степен, особено що се отнася до това, което казва госпожа Шахи в точка 2, а именно а, е, за за, за поддържането на инструмента за съседство и предприсъединителната помощ. Ще предложим изменения, които според нас ще засилят парламентарния контрол върху бюджета. Последната точка не може обаче да подкрепим, тъй като смятаме, че тя е грешна, нелегитимна, а именно да се финансира въоръжаване от европейския бюджет. Благодаря, госпожо Люзинг. Някой друг? Фло? Никой друг не иска да вземе думата. Затова ще дам думата на господин Феликс Фернандес Шо. Заповядайте. Благодаря, господин председател. И аз искам да започна с благодарност. За първ път влизаме в парламента без да бъдем проверени на входа. същото е е, същото е и за е, служителите на парламента в комисията. По доклада на госпожа Схаке е, искам да приветствам стегнатия текст. Приветствам и подкрепата за увеличение на средствата. Това е много важно за вашата комисия и за комисията ДЕВЕ. Искаме да се запази тази идея. Разчитаме на вас. Знаем, че с че по време на финансовите преговори върху средствата за външна дейност ще се окаже силен натиск. Ние имаме нужда от средства за амбициозни дейности. Второто, което ще кажа е, че Европейския фонд за развитие, т.е. разходите за Африка на юг от Сахара, за е, Карибско и Тихоокеанския регион има предложение да бъдат включени в бюджета. Това е, засилва присъствието на парламента във външната политика мерките, които бяха взети наскоро от Европейския съвет, нямаше да могат да бъдат предприяти, ако това не беше така. Второ, структурата, и аз съм съгласен с казаното от вас, имаме нужда от структура и архитектурата, която да подпомага политиката и заедно с това да е в услуга на парламентарния контрол и политическия контрол върху дейностите на комисията в външната политика. И колегите от различни генерални дирекции са съгласни, че имаме предложение за един инструмент, но това не означава една политика, по-скоро означава, че искаме да оказваме помощ в областта на правата на човека и в други области. Искаме всичко това да бъде включено в един инструмент. По този начин ще постигнем онази гъвкавост, която ни е необходима за воденето на външна политика. Предложението за Силва и рамката за наблюдение. Също така и предсказуемостта искам да подчертая, че гъвкавостта не е в ущърп на, нашата, на нашите дейности, в това число е в подкрепа на правата на човека. Това е казано в доклада на Мариче Шеке. Няма да говоря по отбраната, по които, които не са в моя ресор. Благодаря за вниманието. Благодаря господин Фернандес Ша от името на генерална дирекция ДЕВКО. Филиберто Черияни Себрегонди тук ли е? Тук е. Заповядайте от името на СВД. Благодаря, господин председател. Бих искал да допълня колегата от Европейската комисия с няколко коментара. Първо, ние приветстваме проекта за становище на вашата комисия. Ще коментирам точка трета за това целите на инструмента за съседство и за инструмента за демокрация и права на човека да се запазят. Според нас предложенията на комисията са именно в този дух – а именно сумите за политиката за съседство, за права на човека и демокрация да бъдат защитени и да бъдат включени в инструмента. Също така да, да бъдат увеличени съответно с 24 и 15% и също така и сегашните инструменти за права на човек и демокрация да бъдат запазени, особено методите за програмиране, за, за инструмента за правата на човека, дейности в случай на липса на съгласие от страна на правителствата и регистриране на правозащитници. Друг въпрос е свързан с управлението на инструмента и призива на госпожа Шаке за разработване на възможности за парламентарен контрол. Смятаме, че този глобален инструмент ще даде възможност за по-широк политически диалог между комисията и парламента. И по всяка вероятност би трябвало да има възможност за развитие на допълнителни възможности на диалог. Още два коментара на първо място, ако се смята, че средствата за сигурност и миграция се смята, че могат да бъдат отклонени от целите на инструмента, искам да кажа, че инструментът всъщност ще решава въпросите с миграцията и сигурността по-конкретно от гледна точка на взаимодействието им с устойчивостта и цялостното партньорство с тези страни. В противен случай имаме друг инструмент за въпроси на сигурността и миграцията. имаме засилен инструмент за миграция в, в съответната функция. И имаме и предложение във външния сектор за допълнителен инструмент за мир. И също така, във връзка с коментара на колегата Панцери, искам да кажа, че подпомагането на африканските страни да засилят капацитета си за мироопазващи дейности в техния регион е средство за развиване на мира и е начин за засилване на капацитета на тези страни да водят именно такава дейност. В случая става дума за подпомагане на мира, а не на сигурността в тесния смисъл на думата. Благодаря. Благодаря и аз, господин Себрегонди. Някой друг иска ли думата? Не. Срокът за внасяне на изменения е 18 септември, 11 часа сутринта. Един ден по-късно, отколкото първоначално се беше планирано. Гласуването в ЕФЕД по всяка вероятност ще бъде на 8 или 9 октомври. Гласуването във водещата комисия по бюджет ще бъде на 5 ноември. А в пленарна зала гласуването ще бъде по време на първата ноемврийска сесия. Няма коментари от ваша страна. Госпожа Патриция Флор на Пътлие. Не можем да започнем следващата точка, ако тя не е тук. Затова аз ви предлагам да направим кратка пауза, докато тя дойде. Няма да, това няма да отнеме много време, така че най-добре останете в залата. Благодаря.